Бе и съжалявам, че Европейски парламент не подкрепи това, този въпрос. Благодаря ви. Не виждам госпожа Вречонова, така че приключваме обяснението на вода по тази точка. Сега преминаваме към незаконната търговия с домашни любимци в Европейския съюз. последният доклад, по който ще чуем обясненията на вода. Започваме с господин Келехел от Реню. Благодаря в самото начало. Трябва да кажа, че се радвам на тази възможност да говоря по тази резолюция, ми се иска да се предприемат незабавни мерки от страна на комисията за незаконната търговия с котки и кучета. Особено големите ферми, които развъждат котки и кучета в Европейския съюз, където животните години стоят в клетки, само за да раждат малки кученца и котенца. Ние като цивилизирано общество сме длъжни поне да гарантираме някакъв вид, поне регистрация на тези ферми за а, кучета и котки. Тази търговия трябва да бъде регистрирана, трябва да има регламентация на този процес. Има огромна престъпна сянка в този бизнес, при придвижването, особено на такива животни през граници, но това се отразява и на човешкото здраве, но най-вече това е свързано с добруването на животните, с нормалните условия за животните. комисията трябва да направи така, че вътрешния пазар да управлява тези ферми и да има стандарти за почтенност в тях. Благодаря. Клея Дейли е следваща. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да подкрепя това предложение и приветствам инициативата, която е насочена към незаконната търговия с домашни любимци. В Ирландия редица лица най-накрая а, са изправени пред съда за ужасното си отношение към а, животните с цел собствена облага и печалба. Това е въпрос, който се радва на много широко обществено внимание и подкрепа в Ирландия. Радвам се, че се укрепи това предложение чрез предложенията за изменения, които изискват задължителна регистрация и идентификация и също с това, че се призовават държавите членки и комисията да се забрани развъждането и, и търговията, които са в ущърп на, а, на благосъстоянието и здравето на тези животни. Благодаря. Господин Ваймерс. Благодаря ви, госпожо председател. Миналата година малката Астрид се присъедини към семейството ни. Тя е прекрасен кокер, шпаньол, жизнен и любвеобилен домашен любимец. Но когато я закупих, купих миналата година, се оказа, че тя е, е родена в Словакия и, и при редовен преглед при ветеринария, Ветеринарият ни каза, че всъщност има систематична измама, защото има фалшификация на датата на раждане на малките кученца, за да могат да бъдат продадени по-рано, т.е. те се отделят от майките си по-малко от 8 мес... по-малко от 8 седмици, което е нормалният срок, за да могат те да развият адекватно поведение. Пораното отделяне от майката може да доведе до проблеми с развитието на кучетата. Ето защо аз гласувах в подкрепа на тази резолюция за регистрация на домашните любимци в Европейския съюз с надеждата, че другите кучета и котета ще имат по-добро начало в живота, сравнение с нашата малка Астрид. Благодаря ви. Думата има господин Поспишил. Já jsem velmi rád, eh, paní předsedající, že přes... Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че над 600 депутата подкрепиха проекто резолюцията, която застава срещу незаконната търговия с домашни любимци в Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал, в смисъл, че Европейският парламент иска да преодолее този тип незаконен трафик и се радвам, че ще има ясни мерки на базата на тази резолюция, за да се попрачи на десетки хиляди кучета и котки от източна Европа, които биват отглеждани в ужасни условия и превозвани в ужасни условия в западноевропейски страни и продавани там. Хубаво е, че тази резолюция получи толкова голяма подкрепа и призовавам Европейската комисия да спре да се държи така все едно нищо не се случва и да се съсредоточи върху намирането на решения. Нито една държава членка не може да реши този проблем сама. Това е европейски проблем и аз благодаря на авторите за това, че предложиха този текст. Благодаря ви. Благодаря, Станислав Полчак. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Като съдокладчик и човек участвал в написването на предложението, естествено аз го подкрепям. Радвам се, че едва трима колеги гласуваха против Получихме много широка подкрепа от всички политически е, групи. Това не е проблем, който трябва да се решава от отделни държави членки. Става въпрос за организирана престъпност, за много доходоносен бизнес, контрабанда на, на животни – животните страдат от това, потребителите биват подвеждани, има нелоялна конкуренция и изкривяване на вътрешния пазар. Всичките тези отрицателни последици налагат действия от страна на комисията. Разочарован съм малко от изказването на комисията вчера. Надявам се, че комисията ще си даде сметка колко хиляди души очакват от комисията да предприеме действия. Благодаря. От името на ГУА, господин Бомпарт. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, трафикът с домашни люби, любимци е гангрейна ганграйна за Европейския съюз от години на сам. Според Европол това е третият по мащаб трафик за трафика на дрога и на оръжие. От 2000 година на сам чрез социалните мрежи положението само се влушава. Съгласно Форпаус, непресната организация са нужни над 40 милиона животни, за да се отговори на нуждата на, на търсенето. По-голямата част от тези деца, тези, извинете, Малки животни се отглеждат при ужасяващи условия, е, женските животни се е, експлуатират като машини, а малките им се отнемат и се транспортират при напълно неприемливи условия към Западна Европа, по-голяма част дори не оцеляват. Крайно време Европейския съюз да приеме задължаваща а, система за регистрация, за да се сложи край на, тази, е, на този трафик. Ние искаме пълна забрана на продажбата онлайн, но за сега времето ограничаване е първа стъпка напред. Благодаря ви. И последният колега е колегата Ботош от Реню. Благодаря. За мен бе удоволствие преди две седмици да организирам в Румъния, в град Арат, дебат по този въпрос. Пимците са най-добрите ни приятели. Те са в центъра на нашето внимание днес и гласуваме резолюция за тях. Крайно време е да се спре незаконната търговия с кочета и котки доброто и здравето на животните трябва да са в центъра на вниманието, както и насладата, което доставят на своите нови господари. Те са част от семействата, те не са предмети, които купуваме. Заради ролята, която живеят, играят в нашия живот, трябва да направим много повече за тях. Не може просто да регулираме търговията. Трябва да помислим и за техния живот. Има много кучета и котки, които биват изоставени, когато хората повече не искат да ги гледат. Това е ужасяваща реалност и всички НПО, които се занимават с такива животни, могат да ви разкажат много жални истории за ужасяващата страна на това да си домашен любимец. Това също трябва да бъде регулирано. Какво правим с всички кучета и котки, които са родени, които не се искат от собственика? Какво правим с онези, които намираме в буклука или отстрани на пътя? Те не излизат на пазара, не биват търгувани. Нужно е законодателство, за да ги защитим. Тези нежелани кучета и котки заслужават нашето внимание. Трябва да работим за тях. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. С това се изчерпва темата на на търговия с домашни любимци в ЕС и приключват обясненията на днешния вод. Благодаря ви за изказванията и сега давам думата на господин Лукманс, който иска да отговори на Тиери Мариани. Не, иска да реагира на казаното от господин Лукман, с което се случи преди гласуването. Той има нещо лично да каже. Благодаря ви, госпожо председател. Щях да се радвам, ако можех да отговоря на коментара на господин Глюксман незабавно, след като да беше направен, но ви благодаря, че пак ми давате думата, въпреки че вече почти няма колеги в залата. Бих искал да се извиня за последните думи в изказването си миналата вчера бях подложен на натиск, тъй като времето ми за изказване е, приключваше. Както показва и видеото, вече не се придържах към написания текст и вместо да говоря за елиминиране на терориста, казах на бунтовниците, но по никакъв начин изказването ми не беше изказване на омразата. Отдавна знаем, че няма бунтовници в този регион, а има ислемисти и оставам доклада на ООН да ви каже, че ЕГДИЛ е основният регион на ислямисти, в където се констатира по-голям най-голям брой ислямисти по света. Благодаря ви, колега. Отбелязваме си изказването ви и с това тази част от дебата приключва. Прекратявам заседанието до 15 часа. pa nej Председателя. Добър ден, колеги. Продължаваме заседание. заседанието. Протокола от вчера. Имате достъп до тях. Коментари няма. Приема се. Първата точка е социална Европа в един дигитален свят. Няма спонтанни изказвания и няма сини карти в рамките на този дебат. Искам да ви напомня. Започваме с автора. 4 е, минути, господин Ертук. Благодаря. Госпожо председател, драги колеги, господин комисар, благодаря ви за тази възможност. Дигиталните технологии ни дават много възможности. Никога в миналото хората не са могли в такива мащаби да създават и да общуват. За съжаление, много а, европейци все още не разполагат с необходимото, необходимото разбиране и умения, за да се справят с цифровата революция. Вчера отбелязахме Деня на по-безопасния интернет. Само, че един ден в годината най-вероятно не е достатъчен, за да се подчертае нуждата от компетентност в областта на медиите. Трябва да се модернизират системите в Европа, така че да се предотврати едно дигитално разделение в обществото. Искам да благодаря на финландското председател за това, че предостави на европейските граждани безплатен достъп по изкуствен интелект онлайн, защото изкуствен интелект има много пряко въздействие върху живота на хората. Трябва обаче да поставим човека в центъра. Социалните политики и политиките на заетостта трябва да са в крак с дигитализацията на пазарите ни на труда. Трябва ни един обществен договор за един нов свят – в който да са залегнали а, минималното възнаграждение, колективното трудово договаряне и правото да не си свързан. Трябва също да създадем а, и а, условия на труда, които да са еднакви онлайн и офлайн. Трябва технологичните гиганти а, да, да бъдат контролирани, за да не злоупотребяват трябва да се плаща данъци там, където има приходи и печалба. Европейския съюз се нуждае от нова законодателна рамка за изкуствения интелект, роботиката, това число гаранция за спазване на основните права. Европейската комисия ще представи доклад за изкуствения интелект, където ще залегнат и етични аспекти на, на темата. Алгоритмите, да, драги колеги, не бива да, да бъдат, не, не бива да почиват на предубеждение. Не трябва да има дискриминация. Затова призоваваме за етичен изкуствен